на член 106 е относно емисията от леки превозни средства за превоз на пътници и товари. От името на Комисията по околна среда, господин Явор за 3 минути. Заповядайте. Госпожо председател, госпожо комисар, драги колеги, от името на Комисията по околна среда искам да представя това възражение в съответствие с член 106 относно емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари, стандарт Евро 6. Замърсяването на въздуха създава огромен брой човешки жертви и около и загуби от 940 милиона в резултат на здравното въздействие. Всъщност азотния окис е сериозен замърсител, който води до ракови заболявания и заболявания на респираторните органи. Също така води и до влушаване на състоянието на околната среда. Емисиите на азотен окис са причина за огромен брой преждевременна смърт. Лимитите за дизелови автомобили е 80 мг за километър в, при е, в условия нормална употреба. Проектомерките в това възражение имат за цел да, из, да, раз, да се разработят изисквания в е, реални условия за леки превозни средства за превоз на пътници и товари. Проект регламентът е, според възражението ще доведе до общо освобождаване което не съответства с целите и съдържанието на регламент 715-2007 и превишава изпълнителните правомощия в съответствие с регламент 369. Комисията по околна среда се възразява срещу мярката, защото в съответствие с нея, превозните средства ще могат да емитират 160 мг азотен окис и това ще е приложимо към всички превозни средства 4 години след влизането в сила на стандарта Евро 6, където горната граница е 80 мг. 100% увеличение подкопава не само самия регламент, но също така подкопава и доверието в регулиращите органи. Резолюцията следователно призовава комисията да отегли проекто регламента и да представи ново предложение в съответствие с 1 април 2016 година като въведе тестове в реални условия, за да има е, ефективност на системите за контрол. Благодаря от името на комисията. Думата има госпожа Бянковска. Благодаря ви, госпожо председател. Почитаеми членове на парламента, днес въвеждаме разискваме въвеждането на новите процедури за тестване на емисиите за леки автомобили в Европейския съюз. Много отдавна се обсъжда този въпрос в Европейския съюз, но последните събития го правят неотложен. Искам а, да призная, че днешния дебат е, има е, много голямо отражение върху нашата работа. Знаем, че лабораторните тестове не са надеждни. Знаем, че е, сега при дизеловите горива има около 400 мг на километър показател. Това означава, че са необходими много съществени изменения в нормативната уредба. И естествено беше много тежка тази работа. Но смятам, че ние стигнахме до решение, което е уникално и годно да постигне целта. Ние сме първите в света, които въвеждат тестове за емисии на реални пътища при реални пътни условия нашите решения ще променят изцяло сегашната измервателна система. Вече няма да бъде възможно, когато се правят такива тестове, да се мами. Държавите членки постигнаха компромис. В първия етап емисиите ще бъдат намалени на 160 е, мг на километър до е, септември следващата година, а към януари 2020 година ще има допълнително намаление до 120 мг емисии на километър. Добре знаете, че първоначалните предложения на комисията бяха значително по-амбициозни. Многократно съм казвала, че исках да има много по-строги фактори за съответствие, но не съумяхме да убедим държавите членки. Независимо от това, Искам да подчертая, че според мен дори и постигнатото споразумение е значителен напредък, защото по този начин значително ще бъдат намалени емисиите на дизеловите автомобили, които се движат по пътищата и ще принудим автомобилостроенето да ускори е, разработването на нови модели автомобили, които щадят повече околната среда. Затова ние се нуждаем от въвеждането на тези изменения максимално бързо. И за това поискахме вашето съгласие с предложенията на комисията за въвеждане на реални тестове за е, отделените е, вредни газове при реални пътни условия. Ние няма обаче да спрем тук. До тук е, тези тестове ще бъдат само една част от нашия пакет. В крайна сметка и в последствие, ако технологичното развитие позволява това, ще се опитаме да постигнем лимит от 80 мг емисии на километра на километър. И за това предлагаме така наречената ежегодна ревизия, ежегоден анализ. От 2020 година нататък, ако технологията се усъвършенства, ежегодно ще могат да се приспособяват тези показатели. Технологията, съгласно която сега се измерват емисиите, може да се усъвършенства. Ако тя от 2020 година позволява по-точни измервания, ние ще имаме юридическа възможност допълнително да снижаваме показателите до тези мечтани 80 мг на километър. Възнамеряваме да започнем работа в тази посока още до края на тази година. И смятам, че има възможност да спазим този срок. Края на годината би трябвало да се има предвид, че автомобилостроителите разработват моделите далеч преди да започне производството. За това съществуването на ежегоден анализ ще даде необходимата правна сигурност и стимули на автомобилостроителите да разработват нови модели автомобили, които да отделят много по-малко вредни газове. А сега за останалата част от пакета. До края на тази година комисията ще е, предложи е, трети регулативен пакет е, във връзка с тестовете и увеличаването на прозрачността. В удостоверението за съответствие на всеки автомобил ще бъдат записвани тези показатели и потребителят ще знае точно какви са емисиите на конкретно закупувани от него автомобил. Освен това, ще усъвършенстваме системата за одобрение на типа. Ще предложа текста в тази връзка за обсъждане от колегията на комисията следващата седмица трябва да се укрепят процедурите за гаранции. Комисията ще има възможност да се намесва и да коментира колективните действия, предприяти от държавите членки. Системата за обмен на информация и сътрудничество между контролните органи на държавите членки също ще бъде укрепена. Е, случката с Volkswagen показва, че държавите членки не са много склонни да действат координирано и за това ние ще се стремим към по-интелигентен надзор е, на пазара, по-интелигентен контрол върху пусканите на пазара автомобили. Контролът е, за, при одобряване на превозните средства също ще бъде затегнат. Това означава по-добро качество, по-разширено сътрудничество, повече и по-качествени правила за контрол на изпълнението на изискванията. Смятаме, че ще постигнем отражение върху автомобилстроителната индустрия като цяло, така както сме се споразумели с вас. За това ние се нуждаем спешно от нови правила за е, тестване на емисиите и за одобрение на типа. И на последно място, само като изброяване, съветът и парламентът в момента разискват е, изменение на законодателството Евро 5, Евро 6, което има отношение и към емисиите. В този контекст делегираните правомощия са предмет на обсъждане, тези правомощия, които ще бъдат предоставени на комисията. Целта ни е бързо да се разгръща процедурата за емисиите в бъдеще. Заедно с вас и със съвета искаме да постигнем балансирано решение, защото желаем да осъществим екологичните си цели. И също така да не нарушаваме баланса между институциите. Зная, че това е също важно съображение за вас. Почитаеми евродепутати, надявам се, че нашата воля е достатъчно ясна. Ние искаме да подхождаме кохерентно, и изчерпателно. Трябва да е ясно на производителите на автомобили, че ще има санкции, ако не играят по правилата. Е, би трябвало да възстановим възможностите на нашата правна система да защитава както потребителите, така и околната среда. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Сега започват разискванията с изказвания на политическите групи. Първият ни оратор е господин Белет. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, уважаеми колеги, знаем какъв е залог, знаем за какво става дума. Става дума за емисиите азотен оксите и за това те да бъдат намалени колкото може по-бързо. По стандарта Евро 6 автомобилите имаха емисии и многократно по-високи от заложения в закона стандарт. Това спешно трябва да се промени. Новите тестове трябва да се провеждат в реални условия. Всички сме единодушни по този въпрос. Изгубихме вече достатъчно време. Госпожо комисар, вие казахте, че ще изготвите законодателно предложение и то бързо. И точно за това става дума. Националните е, проверяващи органи трябва да бъдат независими и те трябва да бъдат също проверявани. Е, мисля, че това трябва да стане с делегиран е, акт и парламента да бъде включен. Ние молим е, да се използва процедурата на делегиран е, акт интелигентните автомобилни конструктори а, няма да чакат. А, те вече работят по разработка на най-новите технологии. Господин Белет, към вас има въпрос с синекарта. Приемате ли от господин Сани? Nagyon szépen köszönöm, elnök Благодаря а, на колегата. Аз съм много за налагането на стриктни правила, но как да преценим, но дали правилата са били твърде строги или пък промишлеността се е опитвала да ги заобиколи? Благодаря. Скъпи колега, аз не знам дали това е важно. Важно е да си направим изводи от създалата се ситуация и от скандалите, на които станахме свидетели. Важно е да се намалят емисиите от, азот, от азотни окиси. Създадохме комисия, която да провери къде точно е била грешката. Стигнахме до извода, че трябва да се засилят и да станат по-строги проверките, че тези проверки трябва да бъдат независими. Мисля, че трябва да се съсредочим върху това къде сме сбъркали за целта. Създадохме специална комисия, а сега наша задача е да направим така, че емисиите да бъдат намалени колкото може по-бързо. Господин Балет, приемате ли още една синя карта? Благодаря, госпожо председател. Господин Белет, искам да попитам каква ще бъде позицията на вашата група, когато ще гласуваме това възражение. Ще гласува ли вашата група в съответствие с обществения интерес или ще гласувате за решаване на проблема и ще поискате ли от комисията да приеме реално решение? Ако не изберете това, ще изберете обратното. Вие ще гласувате е, за увеличаване на емисиите от 80 на 160 мг на километър. Какво точно ще направите? Господин Белет има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин Стас, за този въпрос. Нашата група ще вземе решение, което да обслужва обществения интерес. Комисията казва, че дизеловите автомобили е, имат емисии, които са с 4 е, пъти повече от допустимите граници. След година и половина ще има едно намаление на половина и след това допълнително намаление на лимитите на азотен окис. Така че нека да видим намалението, да го сравним с предложението и ще видим, че става дума за 50% през следващата година и половина и след това ще има още едно е, е съкръщение. Госпожа Ван Брем, благодаря, е, госпожо председател. Да продължа казаното от предишните оратори. Не искам да влизаме в спорове за това, защо са необходими изпитания при реални условия. Искам да кажа пределно ясно, госпожо комисар, следното. Ние гласувахме за предложението. Ние искахме да ви дадем малко време, не много, но малко, за да ни представите онова, което ще представите. Имаме нужда от по-амбициозно предложение. Не можем да приемем да се създаде техническа комисия, която ще вземе решения а тези решения да бъдат по, по-занижени от тези на Евро 6. Нека да се стигне фактора на съответствие номер едно. В този случай ще спазим нормите, за които има по споразумение. Имате още малко време и аз ви предлагам да вземете амбициозно решение, госпожа Гърлинг. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че всички сме съгласни. Необходимо ни е по-високо качество на въздуха. Искаме да няма вече тестване само при лабораторни условия, а възможно най-скоро да се премине към тестване при реални условия. Естествено, необходимо е да се съгласуват много технически е, детайли, но е, във всички случаи основното споразумение е на масата. То ще донесе реална промяна. До 2020 година ще имаме фактор на съответствие едно и половина. Сега, може би някои или голяма част от возилата на пътищата е, имат над 5-6 пъти повече от допустимите емисии. Как ще ги намалите? Мисля, че хората заслужават такова намаление. Да, искаме по-висок фактор на съответствие, но това трябва да се постигне до конкретна дата. Ако подкрепим а, възражението, няма да постигнем резултатите си до конкретна дата. Ще има закъснение с години, което означава погубен живот и години хаос. Затова нека използваме възможността да седнем около масата и да се споразумеем за фактор на съответствие едно Нека и държавите членки да се съгласят с това, нека да преодолеем блокадата между институциите и да облагодетелстваме гражданите. Господин Гербранти. Благодаря, госпожо председател. Е, благодаря, госпожо комисар. Първо искам да обърна внимание на е, нещо, което а, е, не бива да губим от очи. А именно колко важен е този въпрос за хората в Европа. Хората в Европа желаят въздуха да бъде чист и не желаят повече да бъдат мамени от европейските автомобилни производители. Госпожо комисар, вашата комисия казва по-добро законодателство, better regulation. А, и ако това е вашата цел, вие към момента не я постигате. Вие не сте направили оценка на въздействието. Никой в страните членки не рискува да предприеме някакви политически стъпки и да действа. А, много показателно е, че днес съвета изцяло липсва на това заседание. А, а трябва да опрекнем всъщност страните членки, че въздуха, който дишат европейски българските граждани все още не е чист. А, а правото на чист въздух е основно право на всеки европейски гражданин. Искам да попитам а, комисария а, какво да правят кметовете на нашите европейски градове, след като толкова а, замърсяващи автомобили а, карат по улиците им. Как кметовете да постигнат целта си за чист въздух? Знаем, че още на 7 и януари бяха достигнати пределните стоености за цялата 2016 година в Лондон. По какъв начин Лондон да направи въздух по-чист за своите граждани? през 2015 година за дума на годината беше избрана думата измамен софтуер. Заради това, което направи автомобилната промишленост а, мисля, че страните членки погрешно смятат, че така може да се прави политика и следващата дума на годината ще бъде измамна политика, най-вероятно. госпожа Кионен. Arvoisa puhemies noin puolet EU-kansalaisista asuu kaupungeissa. Благодаря. Всеки живее в град, където транспорта води до замърсяване в Европа и всяка година умират преждевременно 430 000 души в резултат на замърсяването. Когато говорим за качеството на въздуха, говорим за един много ясен проблем. Как е възможно да не се контролират емисиите на езотен окис? Искам да ви кажа, че определената горна граница е 80 мг. Ами да спазваме тази норма, а не да преминаваме към 160 и след това да минаваме към 120 и така нататък. Имаме нужда от задължителни ограничения и да не поставяме под съмнение съществуващите норми. Този регламент трябва да се преразгледа. Аз се надявам, че ще успеем през следващите 10 години да овладеем емисиите на азотен окис и да направим по този начин сериозни економии, тъй като тези емисии имат огромна цена, свързана с човешкото здраве. Очакваме ново, много по-амбициозно предложение, което да е в интерес на здравето на гражданите. Благодаря. Думата има Бас Ейкхалт. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар, за това, че разяснихте проекта още веднъж. Малко съм разочарован, тъй като очаквах да чуя и какви потенциални промени ще донесе предложението ви. Това, което чух в думите ви, е, госпожо комисаря, е, че вече не е възможна промяна. Това, което е съгласувано от държавите членки, които тук не са представени, е, че всички превозни средства могат е, до 2019 година да имат емисии от 160 мг на километър. Вие обяснихте днес модела, обаче всички превозни средства до 2019 ще изхвърлят по 160 мг. А, и освен това, нашия стандарт от 80 ще се промени на 120 мг а промяната ще започне едва от 2021. Въпреки, че през 2007 ние като са законодатели решихме през 2014 да слезем на ниво 80. Това сме го направили чрез с законодателство. Сега техническият комитет ни казва тази стойност може да стане 120 и да остане такава до 2021. Тоест, дори и да се обърнете към автомобилната индустрия и да слушате нея, не можете да промените това, което ние сме решили като са законодатели. Господин Белет, една кола с софтуерна корекция от 750 слиза на показател 200 само за един ден. Това са новини от фламандските вестници, господин Белет. И вие днес сте съгласни да се разводни предложение наше от 2007 година. За това не съм съгласен с комисията. Социалистите и демократите ясно попитаха, ще има ли ново предложение за факторите за съответствие? Да или не? Искаме ясен отговор днес. Благодаря ви. Следващият оратор госпожа Еви. Една минута. Благодаря, госпожо председател. И италианската делегация от движение 5 звезди подкрепя предложението, защото се чувстваме измамени. Представени се този пакет като стъпка напред, като уникална амбициозна мярка. А всъщност как може да е амбициозна? тази стъпка, след като това е пакет, който дава възможност на автомобилите да замърсяват много повече от, е, допус, от допустимите е, лимити автомобилост строителната индустрия имаше 7 години да се подготви за изпитания при реални условия. Това не беше направено и аз мятам, че комисията трябва да представи сериозно предложение, което да е ориентирано към опазване на здравето на гражданите. Благодаря, госпожа Дорнано. Благодаря, госпожо председател. Драги колеги, ето една неприятна дилема пред нас. От една страна Европейската комисия има добра идея да се смекчат изискванията за емисиите на леките автомобили. С или без Volkswagen трябва да признаем, че тежестта върху европейското автомобилостроене е огромна. И а, като се има предвид международната конкуренция, отварянето на границите, експлозията на безработицата, а, е, ще кажем, един път комисията ни защитава. От друга страна обаче комисията предлага за обикаляне на волята на парламента. Вярно е, че отношенията между институциите се градят върху прозрачност, отговорност и лоялност. И не трябва да навлизаме в бюрокрация. Обаче економическата война е започнала, залогът е голям. Затова ние се противопоставяме на това възражение. Е, Колегата Лиза, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги. Наистина, всяка година по данни на Европейската комисия 400 души умират преждевременно заради вредни вещества във въздуха. В много общини местните власти имат трудности в спазването на лимитите, заложени от Европейския съюз. За това задача на е, комисията е да намали вредните вещества е, в въздуха. Част от причините са автомобилите и наистина недопустимо е практическите стоености е, да нямат нищо общо с стоеностите, измерени в лабораториите. Това, което следва от това общо изказване никак не е, е просто една част от нашата комисия каза предложението не е достатъчно строго и за това ще го отхвърлим. А, според мен има причини за това, защото генерална дирекция а, а, растеж а, а, предварително беше предложила по-строги стоености, например от 1,6 и ние можем да кажем или да или не е, на тези стоености. Но от е, ангажирани политици, които се занимават с околна среда, знаят, че а, е, тези стойности не е толкова лесно да бъдат постигнати и няма да имаме на практика резултат. Затова ЕНП смята, че трябва да се приеме компромис, който от една страна да е, помага на гражданите, от е, друга страна а, да а, взима предвид а, техническите а, възможности. И смятам, че през следващите две седмици можем да се споразумеем за такъв един компромис. Благодаря. Господин Гроте има думата. Благодаря. А, германските градове имат огромни проблеми с спазването на а, лимитите за чистотата на въздуха. Какво да кажа на нашите кметове след това предложение? А, а, и, на практика това предложение ни връща от Евро 6 към а, Евро 5. А, аз е, е, също работя за компромиси, желая да бъде постигнат такъв, но е, се питам кога ще спрем да влушаваме нещата. Какво да отговоря на моите кметове? След 20 години ли? от 2007 е, до 2027. Госпожа Бенковска, какво си представяте вие като крайен срок, като крайна дата? И виждате ли и вие е, опасността, че при спазването на лимитите за чистотата на е, въздуха, комисията рискува срещу нея да бъде повдигнато обвинение, подобно на ендокрините дизруптори. След като темата е толкова за, за след като темата е толкова важна за нас и ние обсъждаме, е срамота, че съветът не присъства на обсъждането. Благодаря, господин Прецел, за една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, скъпи колеги. Намаляването на съдържанието на азотен окис е цел, за която всички се обединяваме. Всички, които се изказаха до този момент, потвърдиха това. Въпреки това, обаче, а, имаме проблеми с автомобилната промишленост. Уважаеми госпожи и господа, не, не е виновна автомобилната промишленост, че правилата са такива, каквито са в момента, а именно, че стойностите се взимат от лабораториите. Е, това не е измама на автомобилната е, промишленост, както е, казаха много изказващите се. Тук става дума за неспособността на политиците да наложат тестове, които са близки до реалните условия. И госпожи и господа, ако успеем да се обединим около това разбиране, ще сме решили половината от проблемите. Колегата Белет спомена за интелигентен автомобил на промишленост. До този момент не съм чул никой да говори за интелигентна Европейска комисия. Следващия оратор, господин Торвалц. Госпожо, госпожо председател, госпожо комисар, имам един лесен въпрос. В законодателния процес какво става, когато усилията се подкопават от чиновници? Това не е ли подкопаване на, основния, на основите на демократичния процес? Европейската комисия се стреми към стари, към устарели решения. Те са показали своята непригодност. Скандалът в Volkswagen нямаше да избухне, ако комисията си беше свършила работата. Тук комисията носи а, е, огромна отговорност. Госпожа Дели. Драги колеги, решението от октомври месец е скандално. Държавните ръководители и комисията дадоха на автомобилстроителите разрешение да замърсяват. От до 2020 година да превишават нормите от 110 мг на километър. Това е незаконно решение. Това е пълно нарушение не само на европейското законодателство, но и на волята на Европейския парламент, който е съзаконодател на нормите за борба с замърсяването, приети в името на здравето на гражданите и обществения интерес. Ние не служим на автомобилното луби. Вместо да се прави списък на лъжите на автомобилостроителите е, е време Европейският парламент да избере планетата и потребителите. Това предложение трябва веднага да бъде отхвърлено. Приканвам комисията, държавите членки и всички заинтересовани да започнат да мислят за истински контрол, за независим контрол и за истински тестове в реални условия и то възможно най-бързо. Господин Ялк. Госпожо председател, драги колеги, госпожо комисар, скандалът, който разтърси германската автомобилна индустрия през септември, говори за тревожно разминаване между съществуващите норми за емисии на замърсяващи вещества и реалността на индустрията. Аз споделям тревогата на моите колеги относно цената, която замърсяване ще има върху общественото здраве и недостатъчните норми. Този текст е допълнителен удар срещу нашата без друго отслабена индустрия като се прилага догмата е възможен растеж без замърсяване. Това е невярно. Ние твърдим, че този скандал облагодетелства американската индустрия в ущърпа на европейската индустрия. Твърдим също така, че намаляването на, е, на емисиите ще стане с намаляване на международните потоци, изнасянето на економиката и ограничаване на глобализацията. Но това никой не го признава. Текстът на комисията е по-малкото зло и аз съм против това възражение. Госпожа Гростет. Да, благодаря, госпожо председател. Всички знаем, че автомобилният сектор трябва непременно да направи големи усилия, за да намали емисиите на отровни газове в атмосферата, специално азотен окис. Е, действително, лабораторните тестове са непочтени, непрозрачни. Това е неприемливо, защото ние, гражданите, трябва да знаем истината за въздуха, който дишаме. За това, реал... тестовете при реалните условия условия е, да станат задължителни е, е абсолютна предпоставка за по-нататъчното развитие. Аз обаче се противопоставям на това възражение, защото ако се гласува за възражението, ще се стигне до голямо забавяне на въвеждането на тези по-добри тестове, много по-надежни от предишните е, и не съществуващи другаде както за околната среда, така и за автомобилостроенето е безотговорно да прехвърляме гласуването и въвеждането на тези тестове за гръцките календи. Необходимо е, е и да се грижим за потребителите и да пазим бъдещето на автомобилостроенето. Приемането на възражението означава статукво а отхвърлянето на възражението е начало на решение. Най-сетне ни трябват по-взискателни фактори за съответствие по отношение на автомобилната индустрия, но това трябва да стане е, като придружаваме сектора в неговата трансформация и е, се съобразяваме с неговите специфики. Необходимо е да се върне доверието у нашите съграждани в бъдещето на нашата... Е, то е стълб на нашата економика и за това е необходимо комисията да предприеме категорични мерки за по-добрия контрол при тестовете, които да бъдат по-адекватни. Speaker, Благодаря. Госпожа Дали е следващият ни оратор. За една минута. Чер, комисарио, колеги. не Xi kultant nibda naħseb li qegħdin ngħixu е диференти, али же ejja е nkunu онести. Ние като че ли живеем на две различни планети. Законодателството е прието, а сега а, се оказва, че автомобилите могат да замърсяват повече, отколкото е било решено преди 9 години. Решението не може да бъде техническо, то може да бъде само политическо. Задачата на политиците е да осигурят благото на нашите граждани и искам да попитам страните членки, които не присъстват днес, да питам европейските лидери защо до 2020 година европейските автомобили ще замърсяват два пъти а, повече? Не е сега момента да се поддаваме на натиска на лобистите. Девет години е предостатъчно време за автомобилната промишленост да се саморегулира. Питам, какви са гаранциите ни към днешна дата? Господин Крамер, за една година. Госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги, от години знаехме, че се лъжи, че се а, мами, че се предлагат фалшиви данни. Това оказваше комисията, това оказваха страните членки. Нищо не се случи. Това не е въпрос на техника. Техниката е налична. Става дума за пари, които трябваше да бъдат економисани. И то при автомобили, които се субсидират в много държави. Въпреки въпреки това, това се случи. Германците плащат за дизел, за дизел 18 цента по-малко, отколкото за бензин. Цената е по 90 цент. Това може да се промени. Кога, ако не сега, ще тръгнете в тази посока? Честния не трябва да излиза глупак накрая. Не всички са лъгали и са мамили. Имало и такива, които са спазвали законите и те не трябва да бъдат наказвани. Наказани трябва да бъдат онези, които са лъгали и са мамили. Е, за това никакво прекрачване на границите, никакво надвишаване на лимитите, които ние съвместно сме договорили. Господин Шваб е следващия оратор. Госпожо е, председател, първо искам ясно да заявя, че никой не поставя под въпрос, че трябва да се намалят азотните оксиди. Всички е, смятаме, че това трябва да стане. Но, колега Крамер, днес не става дума за обещетяване на е, е, ощетени граждани. Става дума за нещо друго. А, а именно, дали ще приемем или ще отхвърлим един акт за приложение. А, и мисля, че трябва да бъдем реалисти и ако отхвърлим този акт, така както вие търговия предлагане ще направим услуга на гражданите на околната среда и сега вие трябва да обяснявате, защо, вие трябва да обясните защо искате да поемете този риск. Не сме ние тези, които трябва да обясняваме, защо тази стъпка е по-правилна. Затова искам да ви помоля да още веднъж да обмислите дали не искате да участвате в компромис. Принципа, който а, а, вие посочихте е ясен. Ние също не искаме честния да излиза глупак, искаме да се спазва е, това, което е записано, е, трябва да внесем редица подобрения, да вземем мерки за тях, но, скъпи колеги, е, трябва да тези мерки да се вземат не само при леките автомобили, но и в други области. Например, при налагането на пътнически такси. Страните членки трябва да си сътрудничат по отношение на това, това, което е записано в документите, да е действено при реални условия. Аз мятам, считам, че комисията, госпожо комисар, работи за постигането на решение и ако приемем този акт за приложение, ще постигнем резултати в други области. За това моля всички колеги да гласуват за приемането на този акт. Господин Данс за една минута. Благодаря комисията, чието решение обсъждаме, взе това решение в същия ден, в който парламента взехме решение за амбициозни цели. Това ни беше представено като техническа промяна. Всъщност тя е от политическо естество. Мръсният въздух убива. Едва сега виждаме до каква степен степен това е вярно. От 2006 година знаем, че има несъответствие между лабораторните изпитания и емисиите при реални условия. Самата комисия призна това през 2011 година. Не можем да допуснем едно десетилетие след първоначалното, първоначалния доклад трябва да избираме между забавяне и стандарти, за, кое, за които вече е било взето решение преди този парламент и комисия. Не можем да приемем решения взети при закрити врата. Имаме нужда от ясен път към по-чист въздух с ясното съгласие на парламента. Благодаря господин Ванденкамп за минута и половина. Госпожо председател, благодаря ви. Мисля, че не трябва да бягаме от проблема. 2015 година бе тежка за европейското автомобилостроене. Потребителите и обществените органи имат право на истинска, достоверна информация за чистотата на въздуха. И истинският проблем е как ще решим този въпрос за бъдеще. Колегите господин Белет и господин Лизе вече изложиха позицията на парламента. Позицията на ЕНП в парламента. Нуждаем се от много строг график за преодоляване на вредните емисии. Втори момент е, изменението на системата за одобрение на типа и усъвършенстване на правомощията на контролните органи. Може ли комисията днес да ни даде график за това какво ще прави с конкретни мерки? Защото предполагам, че колегите от тази страна на залата са изгубили търпение. Вярно е, че трябва да бъдем реалисти. Трябва да мислим за работните места, е, имаме вече заключение от е, Париж, КОП-21. Има дори и връзка с трансатлантическото споразумение с САЩ, това, което обсъждаме. Защото къде беше открита измамата в САЩ, а не в Европа? Благодаря, господин Ертук. Благодаря, госпожо председател, уважаема госпожо комисар, уважаеми колеги. Госпожо комисар, е, мисля, че топката е във вас. Комисията а, като изпълнителен орган отговаря за това настоящия проблем, а това е проблем да получи справедливо решение. А, безспорно е това, което ни казват експертите и техническите специалисти, а именно, че настоящата ситуация е неприемлива. Мисля, че това няма нужда да бъде дебатирано. Имам два конкретни въпроса към вас, госпожо Бенковска. Първо, ще включите ли принципа на тестовете на реални условия, да или не? Второ, Европейската комисия в продължение на години пренебрегваше информацията, постъпваща от националните изпитателни центрове. Вярно ли е това? Госпожа Гърдини. Благодаря, госпожо председател. Аз мисля, че дебатът, който водим днес, ни обединява. Всички ние искаме да, стиг, да постигнем една цел, а именно по-добро качество на въздуха. Няма съмнение, че качеството на въздуха се подобри през последните десетилетия. Трябва да продължим по този път, тъй като не, не се е подобрил достатъчно. Но нека да има съответствие между екологията и економиката, както беше казал един италиански журналист наскоро, защото екологизма, екологичното движение което иска да опази здравето, може да бъде и вреден за здравето, защото е, ако и всъщност ние се оказваме пред огромно противоречие, трябва да гласуваме пред е, трябва да гласуваме против възражението и заедно с е, това няма да постигнем нищо. Ако гласуваме за, е, предложението ще се приложи веднага, защото сега ние ще гласуваме значително намаляване на твърдите частици и емисиите на азотен окис. Това са двете най- двата най-сериозни причинителя на заболявания. Нека да гласуваме за, т.е. да гласуваме против възражението и нека да помогнем на индустрията да намери необходимите технически решения. Благодаря, господин Получи, има думата. Госпожо председател, аз и искам да изразя пред съвета нашето огорчение за това, че те не проявяват интерес към този важен дебат. Съвета трябва да прояви повече уважение към работата на парламента. Ясно е, че изпитанията в лабораторни условия за дизеловите автомобили показва данни, които са 3-4 пъти по-низки от истинските. Не, не можем да се затваряме очите за това, че обществ... гражданите бяха заблуждавани. Ние искаме Следното не искаме да задушаваме индустрията, но трябва, нека да бъдем сериозни. През 2007 година ние гласувахме 80 мг на километър. Как стана така, че този лимит изведнъж ще се окаже 120. Това не е допустимо. Гражданите и здравето на нашите граждани изискват по-големи грижи за тяхното здраве. Благодаря. Госпожа Юза има думата за минута и половина. Благодаря. Благодаря и на госпожа комисаря. Драги колеги, всички искаме по-добро качество на въздуха, по-добро качество на околната среда. Всъщност, отхвърлянето на предложенията на комисията е, няма да ни доведе до тази цел. Ще ни бъде необходимо много време. Надяваме се, че комисията ще бъде в състояние бързо да одобри необходимите параметри. Днес разполагаме с стандартите Евро 5 и Евро 6 за одобряване на емисиите на превозните средства при лабораторни условия. Но в реални условия тези показатели се увеличават многократно, затова се нуждаем от по-бързо приемане на респективните фактори за съответствие. Необходимо ни е да а, от... приемем този фактор от 2,1 към 2020 година. Това е най-доброто ни решение. Истината днес е, че не можем в момента да измерваме емисиите при реални условия. Това би било добре, но за тази цел се нуждаем от нови параметри, от нови фактори за съответствие. Бихме искали технологията да бъде в състояние да измерва с 100% точност, но истината е друга, действителността е различна. Ако отхвърлим предложенията на комисията, ще забавим приемането на необходимите мерки с 2-3 години и това няма да допринесе за качеството на околната среда. Благодаря. Госпожа Рево Далон Бонфуа. Всъщност, една година, един месец след конференцията в Париж, как можем да приемем, че комисията прилага ограничения, които са по-низки от Евро 6. Оказва се, че емисиите в реални условия са по-високи, отколкото в лабораторни условия. Това, което искат гражданите е да не бъдат излагани на толкова на толкова голямо замърсяване. Ние не живеем в лабораторни условия. Нека да не намаляваме нашите изисквания. Всъщност, когато определяме ограниченията на скоростта, какъв критерий използваме? В, в Франция беше поет ангажимент за преразглеждане на изпълнителния акт. По този начин ще може да се постигне по-добър компромис. Като приемем вота през февруари, искаме да вие да покажете, че е, делата ви съответстват на думите. Благодаря, е, господин Гамбус, минута и половина. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар, уважаеми колеги депутати. Мисля, че трябва да си зададем следния въпрос. Това предложение ще ни тласне ли напред или ще ни забави още повече в намаляване на емисиите? Мисля, че комисията трябва много добре да оцени своите е, предложения. Емисиите азотен оксид трябва да бъдат намалени. Трябва, разбира се, да бъдем внимателни, що се отнася до а, а, а, проверките и промишлеността. Но с закона не можем да изпреварим технологиите, защото по този начин няма да постигнем успеха, а точно обратното. В Каталония хората си желаят за новата година здраве и работа. Да, разбира се, искаме да бъдем здрави, но са ни необходими и работни места. Така че трябва да е, имаме пред очите си реалистичен образ на Европа. Чиста, но и с работни места и с е, и Европа, която създава ценности ако възражението бъде прието, ще забавим нещата и за това ние ще гласуваме срещу възражението. Госп... Госпожа Шалдемоза за една минута. Е Благодаря, госпожо председател. Напълно съм съгласна, че е, се нуждаем от изпитвания, които реално показват какво отделят като емисии колите – Напълно неприемливо е обаче тази промяна в методите на изпитване да бъде използвана, за да се позволят по-високи равнища на емисии. Това е контрапродуктивно. Законодателството за качество на въздуха също има за цел намаляване на емисиите в Европейския съюз. Знаем, че няколко стотин хиляди граждани на Европейския съюз умират ежегодно заради проблемите с замърсения въздух. Ние Протестираме срещу това предложение, защото то ще доведе до повече замърсяване на въздуха. Уважаема комисия, можем да се справим с проблема и по-добре. Нека да се въведат нови методи на изпитване без компромиси за сметка на здравето на нашите граждани. Благодаря, господин Ройл. Госпожо комисар, госпожо председател, скъпи е, е, колеги, този дебат е изпълнен с много е, приключения на ясни обрати. Знаем, че имаме лимити, знаем, че те се измерват в лаборатория, не в реални условия. След което дойде скандала с Volkswagen. Комисията обаче през цялото време работи е, за това да намери и да изработи нова процедура за тест изискване, която да е по-добра от досегашната. И комисията Комисията реагира изключително бързо и предложи а, реалистични а, а, тестове. Комисията трябва да бъде похвалена, а не охулена от всички нас. А, всички от нас искат тестове в реални условия. Повториха го по 100 пъти. Смятаме да заложим стойности, които са технически възможни и това ще го направим бързо за влушаване на здравословното състояние на гражданите в Европа за в бъдеще ще бъдат виновни онези, които ще гласуват за възражението и отхвърлят предложението на Те ще бъдат отговорни за това, че е, чистотата на въздуха ще се влуши. Онези, е, е, които работят за постигането на бързо решение, за подобряване на качество, може би не така за каквото мечтаем или каквото а, а, сънуваме, а, ще допринесат за подобряване на нещата. Така че хора, а, реш, вземете а, решение и изберете дали ще продължите да мечтаете или ще направите нещо на практика. Благодаря. Сега преминаваме към спонтанните изказвания. Госпожа Шата Пирек има думата. Voorzitter, ik wil mijn collega's zeggen. Благодаря, госпожо председател. Аз бих е, искала да намерим ново решение. Чудя се обаче дали съветът и комисията ще приемат е, това. Факторът за съответствие може да се увеличи с 50%. Е, Собствената ни правна служба каза, че правната норма е нереалистична от правна гледна точка. 30% превишение не е ли разумно? Това би съответствало на системата ПМС. Това е реалистично от практическа гледна точка. Връщаме се до първото предложение на комисията, което винаги съм защитавала с напълно достъпни катализатори, водещи автомобилни предприятия в САЩ обмислят със създаването на допълнителни катализатори, което е в интерес на околната среда. Къде е проблемът? Защо не може комисията да разработи подход, който да е приемлив за индустрията. Нека да постигнем споразумение, но това предложение в този вид не може да се приеме. Председателката, напомням ви, че процедурата за едноминутни изказвания предвижда само една минута. Господин Лопес, благодаря, госпожо председател. Съобщенията за измамните тестове на Volkswagen поставиха автомобилостроенето в тежко положение. Испания е девети по големина автомобилостроител в света. 2 милиона са работните места в този сектор. Като отговорни политици трябва да възприемаме умерени решения, които позволяват да укрепваме конкурентоспособността на нашия автомобилен сектор, да защитаваме потребителите, но и да разполагаме с ефективни системи за контрол на емисиите и постепенно да намаляваме тези емисии в името на по-доброто качество на околната среда. Въвеждането на тестове при реални условия е задължение. За това Призовавам комисията да съчетае необходимостта от неотложност с необходимостта от намаляване на замърсяването. Господин Пулчак. слова. Я таки Благодаря, госпожо председател. Аз високо ценя единодушието в тази зала, но съжалявам за позицията на а, съвета, тъй като е обидно за парламента, че те не присъства тук. А, още веднъж лабораторните тестове дават нереалистични резултати. А, а, мисля, че основната грешка е, че лабораторните резултати трябваше да бъдат представителни за резултатите за това, което постигат автомобилите в реални а, условия. Предложението ако отхвърлим предложението на комисията, ще бъде контрапродуктивно. Не можем да си го позволим и да спрем развитието. Госпожа Грапини. Doamna președintă, stimați colegi, doamna комисар. Уважаеми колеги, госпожо комисар, първото наблюдение, което искам да направя е отсъствието на съвета. Аз мисля, че въпросът е от интерес за всички нас. Колегите саби, когато казват, че искат да подобрят качеството на въздуха, и това въжи не само за автомобилостроенето. Аз съм настроена скептично, ако отхвърлим предложението на комисията, изписанията за изпитания при реални условия, всъщност нещата много ще се проточат. Не знам дали това отлагане би било полезно за потребителите. Аз не смятам, че това е решението, от което имаме нужда. Ето защо аз съм скептична. И нека да се замислим преди да гласуваме против този регламент. Нека комисията да усъвършенства параметрите. Благодаря, госпожо председател. Колеги, благодаря ви е, за щастие. Имаме разследващи журналисти, които могат е, да хващат измамите и да разберат, е, че могат с задна дата да се подправят резултатите от изпитванията. Всъщност, фламандските разследващи журналисти вършат работата на контролните органи. Прозрачността е иллюзия. Крайно време е да се даде възможност на потребителите да правят реален избор, да имат реална власт. Ако трябва да избирам между по-бърза кола или кола, която е по-здравословна за децата ми, ще избера второто. Автомобилостроителите не следва да имат възможност да правят избор вреден за нашето здраве. Госпожи и господа, не забравяйте, че и ние сме хора. Председателят благодаря. Ще приключа спонтанните изказвания, тъй като има много голям брой желащи, и не е възможно да поемем всички изказвания. Давам думата на господин Явор от името на Комисията по околна среда. You, благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги, уважаема госпожо комисар. От дебата тази вечер мога да заключа, че ни от професионална гледна точка а, че фактора на съответствие, предложен от комисията, не е сериозен. Ние е, много говорихме за евентуалното закъснение, но нека да бъдем честни. Регламента ще влезе сили през 2019 година и до тогава имаме време да го подобрим. Имаме време е, да отделим малко време и да го направим по-добър, така че той да пази околната среда и здравето на европейските граждани. Е, този подход на е, съгласете се или го отхвърляте хвърлете, е, според мен е, е несъвместим с демократичния начин за взимане на решение. Затова аз ви призовавам да подкрепите възражението, за да накараме комисията и съвета отново да седнат на масата и да е, подобрят предложението. Спрете да бъдете реалисти и бъдете смели. Благодаря. Сега думата има комисар Бянковска. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. Благодаря за изразените мнения. Разбирам онова, което ви вълнува. Нека да се занимая с най-важните въпроси. На първо място искам да подчертая, че комисията не е пренебрегвала сигнали нито през 2006 година, когато работихме по предложение за е, Евро 6, за да намалим е, емисиите, но това беше за лабораторни изпитания. Нито през 2012 година, когато беше избрана интернет индикатор, който показва, че има проблем при реални условия. По отношение на положителния вод, разбирам онова, което ви вълнува при положителен вод. Трябва да довършим процеса. Не можем да предложим е, ново предложение за фактора за съответствие. Първо, защото държавите членки няма да променят е, своето становище. Второ, целият процес много ще се забави. И нека да бъда пределно ясна. Ако нямаме правила през 2017 година, сегашното положение ще се запази, т.е. 4 до 5 пъти по-високи емисии при реални условия и 4-5 пъти по-високи нива на замърсяване. Отхвърлянето означава, че през 2017 година няма да има правила и тогава ще трябва да обясним на гражданите защо имаме 500 мг емисии, защо не сме ги намалили на 125. Смятам обаче, че е възможно да се постигне консенсус. Нека да ви очерта една възможност без нови предложения за фактора съответствие. Комисията е готова да направи изявление при запленарното гласуване следващия месец е, така че аз мога честно да поема ангажимент да се активира годишната клауза за преразглеждане максимално рано до година. Това би било също тук да се, да се намали а, вторият фактор за съответствие. Това е личният ми ангажимент. На второ място ще приемем засилена система за типово одобрение при реални условия. Това е ангажимента, който мога да поема без нови предложения за фактор за съответствие. Надявам се, че това може да позволи на някои от вас да гласуват за през следващите няколко седмици. Е, и за да приключа дебата, беше представено предложение за резолюция. Дебатът приключи. Гласуването ще бъде през февруари. Е, по процедурен въпрос заповядайте. Господин Гербранди, благодаря госпожо председател. Току-що изслушахме комисаря, който пое няколко ангажимента но решението ще бъде решение и на съвета, така че без решение от съвета какъв е смисълът и каква ще бъде валидността на ангажимента на комисията. Бихте ли направили така, защото да получим писмено потвърждение на устния ангажимент поет е, от комисията. Всъщност е, ставаше, това, това не беше е, процедурен въпрос, а политическо изказване. Следващата точка в дневния ред е доклад на Комисията по култура, ролята на междукултурния диалог, културното многообразие и образованието при насърчаване на основните ценности на Европейския съюз. Думата има